от 23 септември. По принцип би трябвало да дам думата на представителя на съвета, но мисля, че той в момента влиза в пленарната зала, още не е тук. Aber lösen Sie keine größere diplomatische Krise aus, Herr Juncker, dann äh, wir schauen mal. Мисля, че той ще дойде след няколко секунди. Господин Юнкер, е, вие сте седели днес на моето място, така ли? Пет пъти той бях избран в Европейския е, парламент, но нямах това щастие да седе на вашето място. Ich traue mir das auch zu. Обаче бих могъл. Да, аз също бих могъл да седя на вашето място. Е, нека не задълбочаваме тези паралели. Äh, Добре, разбирам, че господин Туск е заед. Ние продължаваме обаче с нашата работа и давам думата на председателя на комисията. Благодаря, господин председател. Хубаво е за Европейската комисия да говори вместо председателя на съвета. И това би трябвало, може би, да си представя и да, да мога да си го представя, да бъда представител на съвета, но съдбата поиска друго. И така, е, благодаря господин председател. На 23 септември имаше неформално заседание на съвета. Обсъждахме въпросите за миграционната политика, за бежанците с цел да изработим един план как да се справим с кризата. Още през май комисията започна с съответните инициативи. Те бяха представени на съвета. Съвета трябваше да помисли доста дълго време преди да се споразуме. Ние обаче предложихме солидарно разпределение на бежанците – но министрите на вътрешните работи не можаха да се споразумеят. В отговор на което ние предприехме нови инициативи, но това не е катастрофа. Европейските договори действат. Ние напомнихме за това действие. Ние знаем, че трябва да приложим общностния метод и с мнозинство съвета на министрите на външните работи реши, че от гледна точка на институциите тази инициатива е един добър знак. Приветствам господин председателя на съвета. Доналд, мога ли да продължа или Мога, благодаря. И така, аз се радвам на голямо уважение от страна на съвета. Много благодаря за това уважение. И така, предложихме определено решение, именно да се задейства общностния метод и смятам, че това е правилният път. Не би трябвало да затъваме в това блато, да си прехвърляме топката един на друг, Имаме сега едно решение, това решение трябва да се приложи и това решение ще го приложим със съответната бързина. комисията се задейства с една бързина, с една скорост, което никой не подозираше у нас на, още на 23 септември представ, предложихме на двете институции, които имат бюджетни прерогативи, а, нашите а, планове. Предла, предлагахме 800 милиона да бъдат заделени и се радвам, че Европейският парламент още веднъж а, заяви, че ще вземе решение колкото се може по-бързо на 8 в комисиите и на 15 в пленарна зала. Европейският парламент е на висотата на е, значимостта на задачите, които трябва да решаваме. Вие ни дадахте зелена светлина за е, разпределението на един е, даден брой мигранти и това просто притисна и накара съвета да се задейства. Просто съвета не можеше да анулира решение на председателя. Затова благодаря ви, господин председател, за това, че вашата асамблея реагира с такава подобна скорост вие, надявам се, ще действате също така бързо по бюджетните въпроси, тъй като става дума с увеличаване на средствата на Frontex, Европол и ЕАСО. Също така ще разгърнем комисията и държавите членки. Ще разгърнем един екип от 600 експерти, които ще помогнат на Гърция да развие контрол по външните си граници. По този начин ние ще удвоиме броя на работещите в звеното ХУ на Европейската комисия и бих искал да помоля държавите членки, които все още не са от посочили свои експерти и да го направят, както го направих Австрия, Германия и други. Вие, господин председател и председателят Ердоган а, разговаряхте. Турция прави огромно усилие, тъй като на територията на Турция има над 2 милиона бежанци от, от Ирак и Сирия. Трябва да направим всичко възможно, да е, осигурим закрила на тези бежанци, така че е, Европейската комисия, европейските институции ще е, помогнат на на Турската република, защото в крайна сметка ние не можем да решаваме само нашите проблеми, а и да вземеме предвид проблемите, които се са проблеми на периферичните е, и държавите, които са в близост до Европейския съюз. Трябва да имаме една единна е, политика, за да помогнем на тези е, хора, които е, с всичките си нещастия идват е, пред нас. Така че аз предлагам меморандум на председателя на е, парламента и е, на другите институции. Е, меморандум, който ще отправиме към президента Ердоган. Този меморандум ще бъде представен днес след обед. Не мога да ви го покажа днес, тъй като ние се договорихме с турските приятели този меморандум да бъде представен в 3 часа след обед днес. 66 000 бежан, бежан, бежанци, които в момента са в Гърция, трябва да бъдат е, разселени в останалите държави членки на Европейския съюз. И господин Вервен е в момента в Гърция. Той е, в е, момента преговаря по програмите, които Гърция ще разгърне. Още утре сутринта е, високопоставени служители на Европейската комисия ще е, заминат за Анкара, където да обсъдат е, плановете с Турция. Франк Стиверман, той още не знае, че ще отиде, но ще отиде, за да, тряб, за да обсъжда с турските министри проектите и за за бежанците. Това е Разбира се, нещо, което въобще не касае само служителите или високопоставените служители, кои... но мисля, че трябва да дадем и политическо, политическо измерение на преговорите между Европейския съюз и Турция. Тази политика обаче има своя цена. С интерес не, не, не съм толкова разтревожен, но с, с интерес а, а, в, след, след, следа преговорите и дискусиите относно това дали средствата трябва да бъдат а, отнети от фонда за стабилност. Да разбира се, трябва да бъдем гъвкави, но същевременно да не бъдем е, безкрайно безотговорни. Разбира се, адхок някои държави членки ще могат да получат дерогация от изискванията на пакта за стабилност. Но нека не правиме всичко това с лека ръка, защото днес обсъждаме цен, цената на миграционната политика. Утре това, тази политика може да бъде в други области, но и Комисията е готова да приеме и да обсъди всякакви предложения. Така че, господин председател, ще отговоря на абсолютно всички въпроси, след като изслушам и председателя на съвета, на когото пожелавам добре дошъл сред всички нас. Благодаря, господин председател. А сега думата има представителя на съвета, господин Туск. You, Благодаря, господин председател. Уважаеми приятели, тестът за всяка общност идва във време на криза, така както ние проверяваме нашите банки, така и трябва да проверим нашата политика за беженците. Това е стресов тест за цялото общество. И за това имаме Европейски съюз. Какви са резултатите? Нека споделя с вас общата картина, а именно тя е, че след 10 дена Европейския съвет ще се занимава със същия проблем. Има исторически промени, има исторически заплахи, които са на нашия хоризонт. Те заплаш... заплашват достоинството на нашето общество. Ние сме се съсредоточили върху тези проблеми, защото светът ни гледа. Светът гледа как ще се справим с проблема с бежанците. В Европа нараства критика. Имаме взаимни обвинения и това само налива масло в огъня на нашите опоненти. Навсякъде почти в Европа хорът на критиците е много силен и той непрекъснато се засилва. В Обединените нации човек може да получи впечатлението, че Европа е най-лошото място на света, където могат да дойдат бежанци. Аз защитих обаче добрата репутация на Европа. Опитах се да убедя публиката, че реалността в Европа е съвсем различна. Хиляди беженци, хиляди беженци идват в Европа, защото те знаят, че нашите общества са все още най-толерантните общества на Земята. Те уважават международните стандарти и конвенции и именно Европа дава сигурност на беженците. Те тук са най-сигурни. Но нека Европа не става жертва на нашите взаимни обвинения и на недоверието. Ние нямаме нужда от уроци по е, религиозна толерантност, е, по това какво означава демокрацията и какво означава отговорност за това огромно преселение на народите. Ние нямаме нужда да знаем как да се отнасяме към бежанците. Всъщност ние вече на дело прилагаме нещата, които, в които вярваме. Европа трябва да покаже повече отвореност. Така е. За това трябва да защитим и нашият имидж. Трябва да положим общи усилия. Уважаеми депутати, говорим за солидарността, за квоти, за помощта към бежанците на наша територия и за онези, които са все още в трети страни, извън Европейския съюз. Но нека си спомним, че солидарността означава взаимно разбирателство и уважение. Без солидарност между държавите членки, ние няма да успеем да помогнем на другите нуждаещи се. Наше общо задължение е да помогнем на беженците, а също така и да защитим външните граници на Съюза. Всеки трябва да по поеме своята отговорност и в същото време никой не би трябвало да остави, да остави сам да се справя с тежеста. За това става дума, когато говорим за солидарността. Трябва да уважаваме правилата и когато някой каже, че няма желание да спазва европейското законодателство, квотите, например, или Дъблинския регламент, той подкопава солидарността в нашите общества. Спазването на правила коните означава жертване до някъде на собствения интерес. И аз отправям тези думи към унгарците, италианците, словенците, словаците и гърците няма нужда от иллюзии. Нека сме реалисти. реалисти. Трябва да разчитаме на собствените си сили, защото светът около нас няма намерение да ни помогне. Няма намерение да помогне на Европа. Много от нашите съседи трябва да се спращат с огромни проблеми и някои гледат нашите трудности с задоволство. Но беженците са индивиди, отделни хора. Те очакват нашата помощ. Но има сили, за които беженците са просто мръсен бизнес или политически поли, политически или повод за политически сделки. А ние всъщност говорим за хибридни война, войни, войни, в които бежанците могат да станат средство за нападение. Това означава, че трябва да поемем голяма отговорност, когато се справяме с бежанците. Уважаеми колеги, всички вие знаете за етиката, за отговорността. И аз тук цитирам Макс Вебер, не Манфред Вебер. Етиката на отговорността изисква от нас да се отделим от екстремизма. Какво имам предвид, когато казвам екстремизъм? Имам предвид антиимигрантската риторика от, от една страна и от друга страна да поканим всички, които искат да дойдат в Европа, да дойдат, защото не може да ги подслоним. Трябва в крайна сметка да разберем, че днес милиони от потенциални беженци и мигранти мечтаят за Европа и то не само от Сирия, а и от други страни Африка, Афганистан, Пакистан, Ирак и други страни. За всички беженци лесният достъп до Европа и липсата на външни граници представляват магнит Магнитът Европа. Аз говорих с моите колеги в е, Турция, Йордания и Египет. Те ме предупредиха, пред, предупредиха ме за евентуална победа на режима Асад, е, защото Русия и Ирак се ангажират в е, цялата ситуация и има заплаха от нова беженска пълна. Вчера тази заплаха бе потвърдена от президент Ердоган. Три, потенциални, 3 милиона потенциални беженци е, може би ще се насочат към Алепо и околностите. Така че солидарността винаги е нещо, което се поздравява с аплодисменти, но важно е да се върнем към здравия, здравия разум. Много по-трудно е да се живее солидарността, отколкото да се проповядва. Аз говоря от личен опит. Става дума за здрав разум и за отговорност. Повелята на деня е укрепване на външните граници на Европейския съюз. Това е предварително Условия за една ефективна миграционна политика. Утре в Европейския парламент ще чуете Ангела Меркел и Франсуа Оланд. Ние знаем колко много неща зависят от тях. В тази кризисна ситуация те и двамата демонстрираха чудесни морални жестове, които ние високо ценим. Утре те ще трябва да минат още по-труден изпит, изпит за отговорността за защитата на Европейската общност и външните граници. В противен случай те и всички ние ще станем отговорно, отговорни за изтигането на нови стени в, на вътрешните ни граници. Тук в Европа трябва да кажем съвсем ясно. Европа без своите външни граници означава Европа без Шенген. Европа без външни граници ще стане място, където ще се разразят страхът и недоверието, страх за всички нас. И това ще доведе много бързо до политическа катастрофа. Какво очакват хората от политиците? Те очакват най-напред ефективност и решителност политиците трябва да разберат това. Ако те не го разберат, хората ще започнат да търсят други ръководни политици. Политици, които са безпардонни. Политиците трябва да гарантират безопасността и сигурността на обществата. Или ще успеем да се справим с това предизвикателство, или други ще ни заместят. Историята на политическите ежби е дълга, но ние трябва да ги прекратим. Това зависи изцяло от нас. Благодаря ви. Благодаря, господин Туск. А сега давам думата на господин Вебер от НП. Господин председател, скъпи колеги, първо искам да благодаря на господин Туст за неговото присъствие тук. След един неформален съвет, не е обичайно председателят на Европейския съвет да идва в нашия парламент, да участва в дебати и специално благодаря за това. Темата миграция е изключително важна за нас и ние от НП а, трябва да заявим, че все още няма решения, които са удовлетворителни. Но въпреки това имаме напредък. Кой би казал преди а, няколко месеца, че в Средиземно море ще има европейски кораби, които ще патрулират пред бреговете на Италия и а, Малта. Кой би казал, че 160 хиляди мигранти ще бъдат обект на практикуваната солидарност на европейските държави? В момента имаме ясен мандат на Европейският съюз за противодействие на бандите от трафиканти на хора. Кой би казал, че на последния Европейски съвет ще бъде възможно да се предвидят повече средства, за да се подпомогне ООН в организирането на помощ за място. Важно е да говорим и за нашите успехи, не само за проблемите, за да повишим доверието на хората в хората, които ги представляват на политическата сцена. Искам да кажа, разбира се, че има и много недовършени неща. От името на нашата политическа група искам да кажа, че нямаме нужда от нови идеи, а от реализирането на настоящите. Комисията представи пакет от предложения, които отиват в правилната посока и Европейският парламент изцяло подкрепя предложенията на комисията, предложена от Жан-Клод Юнкер да на подкрепата на контрола на външните граници, да за връщането на беженци, които нямат право на обежище, да на а, действията, да на сигурните трети държави, всички държави, а, които са в процес на присъединяване, трябва да се обявят за такива, трябва да пристъпим към действие и прилагане на планираните мерки. Искам да кажа няколко думи за Турция в светлината на вчерашните разговори с господин Ердоан. Турция е сигурна трета държава. А, ние се застъпваме за съвместни действия по границата и за предоставянето на финансова помощ за Турция. Искаме обаче да заявим, че президентът Ердоан е, министър-председателят Ердоан е, трябва да спазват е, гражданските права, правата на човека в Турция и тук очакваме от Турция да се справи с вътрешните си проблеми и с кюрдския проблем. Европа не бива да си затваря очите, защото Турция сега е един надежден партньор за нас. Големите предизвикателства, дами и господа, изискват повече ориентация за гражданите. Европа е континент на хуманност. Спазването на човешките права е записано в хартата на основните човешки права и а, е част от основните ценности на Европейския съюз. В този смисъл действа а, изказването на госпожа Меркел, че ние можем да се справим а, като континент с, с а, беженският проблем. Друга страна няма а, право един а, беженец а, да избира държавата, в която да отиде. Той има задължението да се регистрира и да приеме условията а, на своето пребиваване. А, държавите трябва да а, прилагат своята правна система. И за това съм доволен, че а, е, се е взело решение на външните граници на Европа да се е, регистрират и да се проверяват е, онези, които имат право на убежище и онези, които трябва да се върнат обратно. Трябва да сме в състояние да даваме ориентация и да поставяме рамкови условия за нашите граждани. И за това нашето мнение като НП е, че нямаме нужда от нови идеи, имаме нужда от прилагане на настоящите. Благодаря ви. Сега от е, името на социалистите и демократите, господин Питела има думата. Колега Веб. Благодаря, господин Вебер. Прав сте, господин Вебер. Кой щеше да си помисли преди няколко месеца, че можем да постигнем подобен резултат? Но ние от Европейския парламент, а ние от Европейската комисия, ние а, знаехме за тези неща. Днес ние говорихме още от, през марта, още от тогава обсъждаме тези неща. Ние приканваме евро, е, държавите членки и институциите да реагират. Така че, хайде, господин Туск, хайде да действаме. Аз бих искал ние, европейците, да бъдем шампионите на човешките права. Аз не искам да бъдем добрите или лошите, но нека да прилагаме взетите решения, да, да изградиме горещите точки, хотспот, да свържеме сигурността с цялостната политика на убежище и на приемане, да имаме една целесообразна политика за Турция, за Ливан. Всичко това трябва да се превърне в действителност. Защото нека забравяме, че едни понесаха времето, други не. Няма микрофон. Мури, егоизми, одио. Но нека да престанеме с телените огради, с варварството, защото това са символи за слабост и за невъзможност да решиме проблемите. Нека да минеме към нова фаза. Нека да направим всичко хубаво, душата на Европа да може да се развие. Благодаря, господин Питела. За името на ЕКАРЕ, господин Легутко. Uh, thank you. Uh, Благодаря. Комисарят на Върховният комисар на ОНЕ каза, че всеки ден идват 8000 беженци, но господин Туск а, говори за около милион беженци следващите месеци. Ясно е, че това, което комисията и съветът са подготвили за нас, не е достатъчно. Това не е решение. И както винаги, ние сме объркали езиците. Ние обвиняваме тези, които не са съгласни с нас. Обърква се езика на хуманитарната помощ и политическия език. Е, господин Тимерсен е, казва, например, че хуманитарната помощ системата е много добра за нас, но това е странно. Имигрантите е, от една страна биват канени в Европа, след това, след това биват отхвърляни. Шенгенската процедура се задейства, след което действието и се прекратява. Ми Господ да ни е на помощ. Какво обаче не сме засегнали до момента? дългосрочната перспектива, какво искаме да постигнем, какви са основните ни цели. Съветът говори за културните, социални критерии, които трябва да се вземат предвид в миграционната политика. Добре, това е така, обаче аз Смятам, че цари система от табута и ограничения в тази система, която не е продуктивна за по-нататъчните дебати. Така че аз мисля, проблемите ще продължат да съществуват. От името на либералите, господин Верховщад. Благодаря, господин председател. Господин Таск, а мене просто почна да ми омръзва съвета. Нямам нищо против вас, но просто институцията, която представлявате, ме отчаива. Защо го казвам? Защото много дълго време беше необходимо, за да се свика един неформален съвет крайна сметка тази криза не започна преди няколко дни или преди няколко седмици. Но какъв беше резултата от този, тази среща на високо равнище? Една страничка. Една страничка от резултати на среща на високо равнище на Европейския съюз на една от най- страшните кризи, един от най-големите проблеми. И какво тук просто се преповтарят решенията, които бяха вече взети предварително и е, още веднъж се преповтаря, че един милиард ще бъдат насочени към този проблем. А междувременно колко души умряха в Сирия, колко души трябваше да избягат от, от Сирия преди Европейския съвет да предприеме един холистичен подход към тази криза, както ние предлагаме. В крайна сметка не е, не е да няма нищо, но многократно ние сме настоявали Европейската комисия прие един цялостен пакет, включително нови подходи, които не включват Дъблин, включително новия пакет, включително е, е, предложение свързано с европейските граници, с контрол по европейските е, граници, господин Туск. Иде. На 11 септември обаче това не влезе в заключенията. Така че аз питам как, какво още трябва, защо Европейския съюз не може на, на среща на високо равнище да вземе решение по пакет, предложен от Европейската комисия и подкрепен от Европейския парламент. Защо става това? Защо Европейският съвет не може да превъзмогне своите противоречия, своят своите неразбирателства. Така че в крайна сметка трябва да, да се въведе спешната процедура, за да може да се вземат решенията. И второ, външните граници на Европа. Е, в крайна сметка, вие, Евро, вие Европейския съвет, е, господин Тус, госпожа Могерини, трябва да, трябва да, пред, предприемете някакви инициативи. Ние просто сме навънки и руснаците в момента поеха инициативи за какво? Да бомбардират гражданите е, в е, Сирия, мирните граждани и може би по, по, по, по последните места, които бяха малко сигурни в Сирия, всичко това загива под бомбите на руснаците. Така че американците приказват за Сирия, а ние, които в крайна сметка трябва да се справяме с последиците от кризата, ние не правиме нищо. Дори в съвета има три различни мнения по въпроса, така че моля ви се, пред, пред, предприете действия, съберете се, дайте и, и, възможност на госпожа Могерини да предприеме инициативи. Затова не ви трябва мандат на ООН. За да сирийските граждани има нужда от, няма нужда от мандат на ОНЕ, а за да ги закриляме има нужда от мандат на ООН. Какво означава това? Така че в бежанцистските лагери няма достатъчно средства. Така че господин Туск Вие, които представлявате един континент, моля ви се, поемете своите отговорности. Всеки един отделен не може да ги поеме и не може да реши проблема. Благодаря. Благодаря. От името на Обединената левица, господин Иглесиас. Иглесиас? Господин Иглесиас не е в залата. От името на парламентарната група. Извинете, казва председателят. Господин Бланко има думата. Sí, señor presidente, la obligación... Господин председател, задължението на един депутат е да участва в дебата господин Иглеси, за съжаление, не присъства в залата. Може би програмата му е прекалено натоварена. Председателят може би ще влезе в залата. Сега господин Ламбертс има думата. Господин председател Туск, с голямо и слушах ви, изслушах ви много внимателно и вие сте прав, че ние европе, европейците трябва да бъдем горди за това, което сме построили в Европа. Да, Европейския съюз не е съвършен, разбира се, правовата държава още се изгражда, дем, демокрациите са не, несигурни и трябва да бъдат укрепвани, но ако имам въпрос, ако мога да избирам, бих избрал Европа. И то без съмнение, без да се мисля. Така че никак не е странно, че има много бежанци и желаящи да получат убежище в Европа. Вие сте прав, че теокрация, нека да не ни дават уроци, нека други недемократични страни да ни обясняват как трябва да приемеме бежанците. Това е, меко казано, неприлично. Но господин Ти иска. Става дума за обаче за съюзници на Европейския съюз, така че аз бих искал вие това, което ни казвате на нас, да го кажете на тези държави членки и на, на, и на тези държави, и на тези представители. Господин Ердоган в, в, в момента, в който а, потиска пресата, а, съдебната си система, система а, също ни дава уроци. Да, Казахте, че трябва да избегнем крайностите. Да, абсолютно съм съгласен с вас. Нека да ви спомена две цифри. 23,7% произвежда Европа. Това е 23 6,7% от световния вътрешен продукт. времено бройката на бежанците е 0,2% от бежанците в целия свят. Така че ако сме близо до някоя крайност, това не е крайността на широко отворените врати. Така че бих искал да ви приканя да се позовете и да вземете предвид предложенията на комисията. И председател Юнкет, и господин Тимерманс поискаха от вас да се създаде един инструмент за постоянно разпределение на бежанците, както и създаване на легални пътища за проникване в Европа, за да се пребориме с каналджията. Тоест да има една европейска политика на убежището. Да, бяха направени крачки напред, но това е само крачки напред, това е само началото. Моля ви, продължете. Благодаря ви. Фракция Сега господин Касталдо от името на е, Европа за свободата и преката демокрация. Благодаря, господин председател. Честно казано, след като чух всички бележки, свързани с е, неформалното заседание на Европейския съвет, не, не мога да съм доволен от резултата. Не знам да живеем а, след толкова много жертви на беженския поток. Не можем да сме доволни от постигнато, постигнатите резултати. А, всяка държава членка приема много беженци, много хиляди беженци дневно. Някои държави се опитват да ги регистрират, други издигат мрежи от бодлива тел. Имаме криза и по вътрешните граници. Ако между Словения и Унгария се издигне стена, действително имаме криза на вътрешните граници а, словенските, а, унгарските власти а, играят опасна игра и жертват европейските интереси заради своите собствени. Сега турците ни прикамват а, да отвърнем поглед от положението на кюрдите в Европа. Тенденцията е за издигане на стена след стена. Вместо това трябва да издигаме хуманитарни, да правим хуманитарни коридори и да се опитваме да решим действително проблемите. Трябва да прекратим и експлуатацията на е, беженците. Нямаме нужда от много малки стъпки. Трябва да подхождаме свързано и последователно. От това ще зависи и имиджа на Европа, е, господин председател Туск. E Сега господин Алио от името на ЕНФ. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, трябваше ни много седмици една ужасна снимка, за да може планината Европа да роди мишка. Да, помагаме на страните, които приемат беженци. Да, Нека да помогнем и на, на страните, които са на външните граници, които помагат, като Италия, като е, Унгария. Но престанете да заклемявате Унгарията на господин Орбан, който трябваше да реагира в момента, в който съвета е, беше в е, хаос и какафония. Нека да не забравяме, че в в Австрия едно време 170 хиляди бежанци отидаха, бягайки от комунизма, а днес Европа не може да вземе решение. Защото в крайна сметка това са последиците от вашите грешки, от Стигна се до политиката на Буш, която доведе до кризи в Ирак, в Афганистан, в Либия, в Сирия и хора, които всеки, всеки ден са жертви. Цялата ви система е парализирана, тя е склерозирана. Господин Дегол казва, генерал Дегол казваше, суверенитета е на нациите. Доверете се на суверенитета и на нациите и ще видите, че ще бъдем много по-ефективни.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 това, което имаме днес, е резултат от империалистическите войни в миналото, от защитата на интересите на монопола. Бежанците бягат, те отиват, те биват хванати в хотспотовете и биват оценявани до каква степен могат да бъдат вградени, внедрени в капиталистическия пазар. Тези, които не могат да бъдат интегрирани, не биват, е, техните молби не биват обработвани. Комунистическата партия на Гърция иска обаче да се покаже една истинска солидарност. Тя е против империалистическата политика на Европейския съюз. Господин Гонсалес Понц. Movimientos masivos de población van a ser el gran problema de Europa en los próximos 20 años масовото придвижване на беженци ще бъдат най-големия проблем за Европа през следващите 20 години. Затова имаме нужда от обща политика по убежищата, за да можем да дадем законова възможност за миграция към Европа. В същото време трябва да се запазят външните граници, но имаме нужда от солидарност и сътрудничество вътре в Европейския съюз и с съседни държави като Турция. Всички беженци трябва да бъдат идентифицирани, регистрирани и трябва да получат нашата помощ и солидарност, но трябва да осигурим сигурността на нашите граждани. За тази цел имаме нужда от обща политика при нас ще идват беженци не само от Сирия, от други части на света. Господин Тимърманс каза, че през зимата ще намалее потокът на беженци, защото ще бъде невъзможно те да пристигат по море. Може би те ще изчезнат от медиите и ако не ги виждаме по телевизията, много ще смятат, че няма толкова много беженци. Не бива обаче да отлагаме проблема. Ако го отложим за пролета, положението ще стане още по-сложно. Господин Туск каза, че държавите членки трябва да спазват своите задължения Смятам, че не е време за а, а, думи за дела. Благодаря от името на а, социалистите и демократите, госпожа Файал. Файал. Благодаря. Стотици хиляди бежанци пристигнаха с Европа. Така че е крайно време ние всички да се събудиме. Взетите мерки са положителен сигнал, но в момента ние преминаваме през едно изпитание не за съществуването на Европейския съюз, но какво ще бъде бъдещето на Европейския съюз, по какъв начин ще се развиеме, как ще продължиме да бъдем една конкурентоспособна и привлекателна е, територия. Така че, кои, държ, кои държави и членки се спазват, с, спазват основните принципи на Европейския съюз и кои не? Аз самата по, посетих центрови лагери за бежанци в Словения. Словения е добре подготвена за приемане на бежанците. Е, но е, но е, е, Европа трябва да се подготви за промените на а, бъдещето. Ако вземем мерки на време, ще можем да управляваме всички тези потоци целесообразно ние не бихме искали да върнем границите между нашите страни. Словенците не искат да се събудат утре и да има нови огради, както това стана на границата с Унгария. Но ние се страхуват, но хората се страхуват. Така че не са, не са необходими допълнителни сблъсъци и напрежение на Западните Балкани, както това стана преди няколко няколко седмици. Е, така че нека вземеме необходимите мерки. Господин Циле от ЕКАРЕ. Благодаря ви за вашата реч и за това, че обяснихте, казахте няколко думи за хибридната война. Разбира се, акцента се поставя на защитата на външните е, граници, както и Знаете, че налагането на квоти доведе до е, известно е, недоверие от страна на гражданите и знаете, че а, няма, няма, няма да може да се отсигурят равноправни условия за бежанците в Европа, така че ще, те, те, ще, те, те ще станат граждани в, или ще станат хора от втора категория. Така че бих искал да попитам председателя на съвета, можете ли да намерите някакво е, бързо решение и за се в момента в Каталуня. Келер, пер un minuto, prego. Госпожа Келер, благодаря. Е, искаме да говорим за успехите. Добре, но какво имаме? Имаме 160 хиляди е, бежанци, които трябва да се презаселят. Обаче Нищо не се случва. Успехи има, но те са само съвсем малки. Къде са решенията за съвета, на съвета за легални възможности за влизане в Европейския съюз? Къде са решенията за една задълбочена реформа на регламента Дъл, Дъблин? Вместо това, държавите членки явно са решени да критикуват други е, държави, да оставят решението на проблеми на проблемите на други държави. И какво се случва? Сделка с Турция. Ердоган трябва да държи в шах бежанците, а в замяна на това няма да бъде критикуван. Господин Туск, това не е Европа, с която може да се гордеем. Благодаря. Господин Пас, Пашкас. колегос. Господин председател, скъпи колеги, не знам дали спешното отпускане на няколко милиона ще реши проблема. Проблема трябва да се реши, като се изтръгнат корените му, защото само последиците и преразселването на, на бежанци по Европа, по цяла Европа не е решението на проблема. Решението на проблема е да има по-добър контрол на външните граници на Европа. А тези, които наричат Европа, затворена са врагове на Европа. Така че ние, тряб, ние трябва да бъдем абсолютно убедени и, и силни и да бъдем солидарни. Обаче ние не дължиме нищо на никого. Ние, отва, ние отваряме нашите врати, но тези, които искат да отворим и прозорците, не можем да се е, да приемем това. Господин Паскас има синя карта към вас. Господин Кобърн. С оглед на последното заседание на съвета става ясно, че а, има пълен крах на европейската политика. Кризата в Гърция сега се измества от кризата са бежанците, а Европейският съюз показва невъзможност да реагира на ситуацията с, с своите институции. Милиони хора са на път и изведнъж се казва не можем да приемем всички. Опитваме да наложим задължителна система на разпределение и се стига до решения, които всъщност никой не желае. Сега се опитваме да извием ръцете на гърците, които а, са под натиск от а, Турция. Разбира се, че всички сме на едно мнение. Трябва да се борим срещу ислямска държава. А, приветствам това, което Русия предприема като действие, но те са единствените. Трябва да създадем на арабския полуостров и в Северна Африка сигурни зони, за да могат хората да останат там и трябва да дадем на хората възможност и подкрепа да останат в своите държави. Няма решение нито от страна на консервативните, нито от социал-демократите, нито от левицата. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на колегата Голниш. Европейския съвет на 23 септември реши да приеме 120 000 бежанци, които бяха квалифицирани като политически бежанци, които може би е вярно за някои, но със сигурно не за множеството. Нека да ви кажа обаче, кои са двамата истински политически бежанци, на които Европа не дава обежище а те са неспорни Едуард Сноудън и Джилиан Асенч. Сноудън беше този, който разкри програмите на наблюдение на Съединените щати, които са незаконни, неконституционни, които наблюдение, за което се извършва зад гърба ни, но къде получи той убежище 2013 година в Москва. Испания, Португалия, Франция, забраниха на самолета на Иво Моралес да прелети на тяхната територия. А Асан е, е в посолството на, Еква, на Еквадор в Лондон, което в момента се наблюдава и контролира от английската полиция. Това струва 6, милиард, 6 милиона срамна Европа, свобода за Сноудън, свобода за Асанж и убежище. Благодаря. Прего. Panie Przewodniczący Rady, Panie Przewodniczący Komisji. Благодаря. Господин председател. Изправени сме пред огромно предизвикателство в Европа. Това, което казахте и начинът по който представихте, ситуацията означава, че тя е много сериозна. Но нещата са много сложни и в рамките на съвета. Това е послание за нас, т.е. посланието означава, трябва да променим начина на е, действие на Европейския съюз. Не може да продължаваме по този начин. Моят въпрос към господин Туск е как, какво е вашето мнение за споделянето на компетенциите? Какво трябва да направят държавите членки? Как да обединят усилията си? Как да действат по-отделно? Какви задачи могат да предприемат те и да изпълнят? Как да действат в, Европ... в рамките на Европейския съю... съ... съвет? как да прилагат договорите. Това е важен въпрос, защото е назряло времето, когато трябва да преосмислим начина на нашите действия. Господин Албрехт, има, има синя карта за вас. Приемате ли? Господин Матлич. Господин Етрич има думата. Благодаря. Виждате, много искаме да зададем този въпрос. А той е много прост. Може би може да ми помогнете да разбера какви са хората, към които се отправяме, какво се случва. Трябва да има контроли на нашите граници, трябва да предотвратим тези вълни, които ни заливат. Но кои са тези хора, които които взимат решенията, които казаха, че може да приемем все повече и повече беженци и ето те ни заливат. Кои са тези хора? Господин Албрехт, моля, отговорете. Уважаеми колега, аз не мога да ви кажа кои са бежанците. Няма прост отговор на тези сложни въпроси. Някои от тези хора трябва да бъдат спрени. Ясно е, трябва да има проверки и трябва да бъде преценено дали те имат право да останат като беженци в Европа или да бъдат изпратени обратно. Енрике Гереро. Благодаря, господин председател. Последната седмица посетих Ливан и Йордания в рамките на делегация, организирана от моята политическа група. Аз съм постоянен докладчик на Европейския парламент по хуманитарни въпроси. Срещнахме се с представители на Върховния комисариат на ООН за беженците, с УНИЦЕФ и с други хуманитарни организации. Срещнахме се с президента на Ливанския парламент. Посетихме беженските лагери Сатери и Елбахрев. 120 хиляди беженци са настанени в два лагера, единият в Ливан, другия в Йордания. А, същият брой, за който говорим сега в Европейския съюз. И а, всичко, което видяхме, може да се обобщи последния начин. Европа трябва активно да участва в разрешаване на ситуацията в Сирия и прекратяване на войната. Това бяха препоръките, които получихме. Ако режимът остане на власт и войната продължи, потокът от беженци към Европа ще продължи. Трябва да сме солидарни с Йордания и Ливан. Ако ситуацията излезе от контрол, ще се влуши ситуацията за милиони беженци, които в момента са намерили подслон там. Трябва да мислим за трета интифада, която в момента се очертава. Трябва да демонстрираме своята ефективна солидарност от името на Европейския съюз и европейските органи. Трябва да предложим и обучение за децата в беженските лагери тези деца няма да имат възможност без образование да предприемат нещо друго, освен да последват родителите си в Европа. Въпрос господин Кобърн. Майкро. Uh, would you agree with me, Mr. Guerrero, that... Европейския съюз вместо да разсели хора по Европа, може би по-добре е да се опита да убеди кувейците и Саудитска Арабия да построят лагери в границите на Сирия и Турция, вместо да създават нови проблеми. Не смятате ли, че това ще е по-добре? Не сте ли съгласен с мен, господин Герер? Господин Кобърн, Както никога съм съгласен с вас, но ви обръщам внимание на това, че говорим за това какво ние можем да предприемам, а не другите. Ние носим отговорност за беженците, които идват при нас. И защото те идват при нас, трябва да предложим решение. Благодаря. Госпожа Требезиус. заливане миграционна вълна. Един 1,5 милиона мигранти се очакват в Германия. Ситуацията е извън контрол. На срещата преди седмица и половина на вътрешните министри се говореше за 160 хиляди 000 е, бежанци е, за следващите месеци, но всъщност за колко бежанци говорим? Е, госпожа Меркел каза, ние ще се справим, но не. Общините няма да се справят. Тежестта е прекалено голяма. Хората, които искат да помогнат на беженците, са изправени пред своите граници. Границите трябва да бъдат затворени и трябва да бъдат изпратени ясни сигнали за мигрантите, че не всички могат да дойдат в Европа. Даже и днес повечето беженци са в лагерите на ОНЕ и на там трябва да се насочат нашите усилия и повечето средства. Трябва да направим така, че те там да се чувстват сигурни и да не идват в Европа. Господин Требезиус. Госпожо Требезиус, има, има синя карта към вас, но трябва да кажа само една синя карта на колега е разрешена, господин Керике. Не, не искате да зададете въпрос. Не искахте. госпожа Яконцари. Те луон. Господин председател, бих искала да говоря за природните сили и вълните. Искам да говоря за хората, за човешките същества. Тези хора се опитват в момента да организират живота на тези хора. Госпожа Тревезис. Би трябвало да сме благодарни на госпожа Меркел, но тя никога не попита германците дали те я подкрепят и аз мисля, че това е нещо, което съвсем просто можеше да се случи. Онореволе Ламберт, пер un минуто. Господин Ламберт, за една минута. Thank you, President. Господин председател, много хора днес говорят за решение, но знаеме, че трябва да има дългосрочно решение, а междувременно трябва да решиме проблемите. Така че заедно, заедно с ВКОНБ, съответно световната програма за изхранване. Те са, които решават проблемите. Аз срамно е, че миналата година сред, средствата бяха съкратени на тези организации и хора днес трябва да живеят с 50 цента на ден. Така че наистина трябва, трябва всички да, да бъдеме засрам, засрамени от това, което, а, до това, до което стигнахме, това е начина, до който докарахме хората. А колкото до Турция, Турция не е трета страна, сигурна за кюрдите. Ние трябва да подкрепяме е, кюрдското население, защото то е част от решението. И същевременно говориме за привеждане на решенията в дела, мерките, които трябваше да, бъде, да, да сме предприели. Е, защото в крайна сметка не завдека, нека не забравяме, че проблема на беженството и самите, самото бе, бе, убежище започва в момента на пристигането, а не няколко дни по-късно. Е, имате сина карта от госпожа Графини. Е, la sua domanda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimată colegă. Sigur că este o situație... Благодаря, колеги. Не, ние наистина сме изправени пред спешен случай. Ние трябва да помогнем на хората, защото става дума за човешки същества. Но не смятате ли, че съвета и комисията трябва да обяснат как точно ще процедират, за да може гражданите да си възвърнат доверието. Аз не чух от съвета и е, комисията как ще решат е, проблема по принцип. Госпожа Ламберт. Аз мисля, че това наистина е добър въпрос, защото ние въобще не чухме какво е решено, за да има мир там на място не, са, не се поставят въпросите за демокрацията, как ще решим проблемите свързани с промените в климата в региона, защото това също част проблема и въобще каква ще бъде нашата последователна политика към е, тези страни и включително към тези, които в момента бомбардират собствения си народ. Господин Мак já tady od vás všech kteří eh, horujete pro přerozdělování migrantů. Всички се застъпват за преразпределение на мигрантите. И всички говорим за това колко варварски се държат държавите, които са против квотите за е, беженците. Но Всъщност това не е истинска солидарност, това е насилствена солидарност, за която тук става дума. Най-напред подкопават се, подкоп, бе подкопана ситуацията, дестабилизирана ситуацията в Сирия и в Ирак. След това бяха привлечени беженци, а сега искаме тези беженци да бъдат преразпределени по една насилствена система. Това естествено води до реакция и аз мятам, че изборите в Польша ще доведат правителство, което ще се обедини с правителствата на Чехия и Унгария против квотите. Благодаря. Следващият оратор. You, uh, refers... Благодаря, господин председател. Повечето от мигрантите са економически мигранти. Повечето от е, мигрантите в Кале се опитват нелегално да влязат в е, Великобритания и е, великобританците се чувстват зап, заплашени. Обръщам се към френските власти. Моля, осъществете истински контрол на границите, защото всъщност беженците, които штурмуват тунела, штурмуват камионите, те извършват престъпление. И но според Дъблинския регламент не може да ги арестуваме. Господин Орбан е добър европеец. Той практикува солидарността и следва законодателството на Европейския съюз. Други държавници трябва да го последват. Не е странно, че беженците идват. Каквото, какъвто и извод да направим обаче, всичко опира до това, че трябва да прилагаме законодателството. Благодаря, господа председатели. Всичко е ясно. Ако оставиме държавите членки да решават сами, даже най-големите, даже тези, които не са в Шенген, те не могат да управляват миграционните потоци. Виждаме, че има решение тук и там, но те са е, смешни, некомпетентни и понякога ужасни. Така че не, не, не, трябва, не трябва да, да, да забравяме, че миграционните потоци не почват с войната в Сирия и няма да свършат с нея, защото хиляди млади хора от от всякъде се опитват всеки ден да стигнат до Европа и с риск на живота си. Днес през Гърция, миналото през Канария, през Сейта и Мелила. Така че миграцията винаги ще бъде надеждата на века. Това винаги ще бъде онова, което ще води онези, които нямат никаква надежда за живот в собствените си страни. Сега в, в момента имаме само едно наченка на началото на една миграционна политика, на една политика, от която има нужда цяла Европа. Комисията е права, че създава основата за това и мисля, че ако нещата не стигнат до край и не се доизградат, ще бъде голям е, проблем и е, голям провал. Госпожа Гиом. Благодаря всички казват, че съвет на 23 септември, както и предишната среща, бяха крачка напред в решението на кризата на бежанците. Но това решение трябва да бъде част от един много по-дълъг и много по-структуриран процес. Нека не забравяме, че трябва да действаме бързо, разбира се, защото хуманитарното положение го изисква, но също времено трябва да имаме инструменти за една дългосрочна политика. Имам три въпроса към съвета. Е, полити, политиката става много е, бърза и действаща, когато има спешно случаи, но трябва да, да вземеме мерки. Второ, оперативността изисква средства. Каква ще бъде цената в дългосрочен план? тъй като ще развиваме тези политики и можем ли го намреме с европейския бюджет и с парите, които разполагаме. Колкото до външното измерение и хората, които имат нужда от закрила в трети страни. Какво ще стане за бъдеще? Ще създаваме зони в трети страни, за да е, видиме какви ще бъдат евентуалните кандидати или какво ще бъде, какво ще направим. Госпожа Гиома, има синя карта към вас, господин Линдберг. Eh, Благодаря ви. Бихте искали мигрантите да бъдат разпределени насилствено, но след като ги насилствено ще има още много други, които ще продължат да идват с риск за живота си. Ще има още много повече. Какво вие и вашата партия ще направите с останалите 500 на хиляди, например? Госпожа Геом има. Госпожа Винберг вероятно е участвала в, за заседанията на нашата комисия, където аз съм казвала многократно, че трябва да отговориме на спешността, но същевременно да имаме е, целесообразна и последователна политика, като е, решиме проблема е, в страните по происход. Да, госпожо, ние е, е, абсолютно не сте, не сте съгласни с вашите политики на интеграция, тъй като вие не предлагате никаква политика на интеграция. Господин Сулик, имате дума. Минута. Но Химзома Хатман Фюдизес през лятото се смяташе, че до края на годината в Германия ще има 800 хиляди беженци. Актуалното, а, актуалната цифра е 1 500 хиляди. А, това е благодарение на политиката на Ангела Меркел и нейната безотговорна и унищожителна политика. Госпожа Меркел не спазва дъблинския регламент и също така нарушава основния закон в Германия. Тя няма право на това. Повечето хора, които идват в Германия, са економически мигранти, а не беженци. Те са прекусили 4-5 сигурни държави и със сигурност не бягат от война. Иллюзия е да се смята, че тези беженци ще работят за немската пенсионна система. Немската минимална работна заплата е прекалено висока бариера за това. Германия може да предложи преди всичко социални услуги. Госпожа Меркел е забравила кой е избрал и кого трябва да защитава. Крайно време е тя да се събуди и да, и да прекрати тази инвазия, както показа а, Австралия. Благодаря. Ева Жули има думата за една минута. Господин председател, Европейският съюз не съществува Съюза, така както аз разбирам, че трябва да бъде солидарен, единен, не, съ, не съществува. Това са заключенията от този ужасен и смешен съвет, който се събра на 23 септември, когато председателя на комисията и неговия екип работи за солидарност, то тогава държавите членки би трябвало да отговорят с достоинство, а вместо това държавите членки се държат като бакали и те се е, договарят пазарът, така че необходимо е кораж и политическа смелост. След гръцката криза, кризата на беженците още веднъж е, рони устоите на Европа. Дами и господа, е, държавни ръководители, не хвърляйте европейските граждани в прегръдките на екстремистите. Е, съвземете се. Госпожо Жули, има синя карта към вас. Господин Карвер. Благодаря, госпожо Жоли. Вие говорите за един Европейски съюз, който не съществува. Но как Евро... Европейският съюз и, Европ... и, и гражданите ще защитат своите национални интереси, ако е, се, се, се, се приложи вашия план, госпожо Жулик? Кризата на бежанците е последици от хаоса в света и последици от външната политика или по-скоро от липсата на нашата външна политика. Така че трябва да се справиме в съспешността и наистина а, Срамно е, както каже моята колега, че намалихме средствата за развитие, че хуманитарните програми ням не разполагат със средства, за да хранат хората в лагерите. Това е срама, пред който сме изправени. Госпожа Майя. Благодаря, господин председател. Брюксел диктаторски реши да направи от Европейския съюз беженски лагер. С това отворихме котията на Пандора. Поканата на Меркел не е началото. Началото те първа предстои. Какво може да очакваме? Все повече изнасилвания в Европа, все повече насилие в Европа. Бъдещето ни е поставено на карта. 80% от холандците смятат, че повече беженци не могат да идват в а, Европа. Австрийци, германци са на същото мнение. Не може да приемаме повече беженци, грани, границите трябва да се затворят. Госпожо Майер, към вас има синя карта от господин Орбан Криспо. Вижда се колко лекомислено се говори за вълна, за инвазии от беженци, за цунами от беженци. Какво правите вие? Вие институционализирате ксенофобията. Ксенофобия срещу хора, които бягат от война и бомби. Не сте така воинствени, обаче, когато става дума за политиката на економии. Когато обаче става дума за човешки права и за бежанци, и за демокрация и солидарност, тогава говорите за епидемия от бежанци. Не смятате ли, че разпространявате омраза по този начин? Госпожа Майер, тези коментари за ксенофобия, за расизъм, тях ще ги прескоча. Знаете ли къде е Холандия? Холандия не е на Средиземноморието и не е до Турция. И когато тези хора идват в нашите страни, те са преминали много сигурни страни. Те не търсят, значи, сигурност. Те търсят пари, търсят жилище, и нашите граждани са изправени пред катастрофа. Те са, те се страхуват. Господин Кефалояни с минута и половина. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че Европейския съюз в момента приема огромен брой мигранти и беженци. Тази криза е европейски проблем и трябва да има европейски отговор в солидарност и отговорност. Сега е абсолютно необходимо да бъдат подкрепени държавите на първа линия, като Гърция, Италия или Малта. Абсолютно необходимо е да се предоставят технически, техническа и финансова помощ за тези държави, за да се справят те с мигрантите и беженците. Тук вече стана въпрос за това господин Юнкер спомена и начина по който се защитават ценностите на Европейския съюз. Разбира се, че въпросът е труден. Европа трябва да действа ефективно и трябва също да се обърне към транзитните държави като Турция. Трябва да се работи и с държавите по происход на мигрантите. Нужно е също така да бъдат защитавани по-добре границите и да бъдат спряни действията на организираните банди от трафиканти с помощта на Frontex. Гърция може да се справи с помощта на Европейския съюз с този проблем и благодарение на това, което чухме от господин Юнкер и господин Туск, смятаме, че ще се справим. Благодаря, казва председателят господин Кефалоянис. Има въпрос към вас от господин Востовски. Питание пану послови Ламасир, але поневаш е, мой... Е, е, да, аз всъщност исках да задам въпрос на господин Ламасур. Но Мога и тук да попитам. Ораторът бе прекъснат. Извинявайте, е, смятах, че искате да зададете въпрос към господин Кефалуиджанис. А госпожа Тоя има думата. По консилио ди сетембре il vero lavoro è cominciato e ora va attuato molto concretamente. Септемврийският е, съвет започна работа и предприе конкретни стъпки. Сега се създават а, лагери за приемане на беженците по външните граници а, и а, тези мерки са а, координирани, трябва да бъдат такива. В същото време трябва да бъдат съблюдавани човешките права на беженците и за това имам въпрос към господин Юнкер. Първо благодаря за решителността. Президент, господин председател от Туск, вие носите голяма отговорност, но трябва да убедите всички държави членки. Когато говорите за солидарност, не я виждаме в момента навсякъде. Не ми хареса вашият е, соломоновски тон е, в е, вашата реч. Вие а, споменавате в едно изречение Италия и Гърция, наред с държави, които изграждат огради. не съм съгласна с това и не вярвам, че тук трябва да осъждате Италия за действията ти, която е избрала живота. Да мислим за всички жени и деца, които са спасени. Благодаря, господин Оеви, за една минута. Благодаря, господин председател. Европейският съюз бе създаден за да се отбележи края на кръвопролитни, братоубийствени войни на континента. Европейския съюз почива на общи ценности, на солидарност и братство. 500 милиона европейци могат да се справи с миграционната вълна, ако има истински съюз, но в момента сме свидетели на един заболял организъм, който е атаку, атакуван от вируси. Тези вируси всъщност са, са его, националните егоизми и това, че местните политици си играят свои собствени игрички. Господин Юнкара, вие обещахте пред, преди този, тази среща на високо равнище мерки. Къде си тези мерки? Защото нека не забравяме, че Унгария не е само онова, което изгражда е, бодливата тел. Унгария също са десетки, стотици хиляди а, доброволци, които помагат на мигрантите. Госпожа Морва иска да ви зададе въпрос.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 проблемите. Им, имайте предвид, е, че хората, които живеят близо до границите, са е, в огромна а, е, трудност. И може би трябва много повече експертиза, за да се вземат правилните решения. Да, разбира се. В продължение на 12 години съм бил член на Унгарският парламент, представител на сега. А, Сегата в момента е хотспот всъщност. Аз живея съвсем близо до мястото, където господин Орбан строи ограда. Но знам също така, че унгарското общество може да реши проблема, ако нямаше онези политически кампании на господин Орбан, както и вашата крайно дясна партия. Е, Фидес и крайно дясните е, сили, е, които просто накърниха имиджа на Унгария. Нека да се върнем към солидарността. Криер não vai протежер уз europeus. Госпожа Гомеш. Европа като че ли колабира и не може да а, стигне до решение. Съветът а, заседава от месеци и не сме постигнали солидарност, не сме осигурили сигурни пътища за мигрантите, за да се справим с а, каналджиите на хора. А, продължават кризите, продължава войната в Сирия, продължава кризата в Ирак. Смятам, че трябва да се постараем поне децата и младежите в беженските лагери да получат образование. Трябва да подхождаме навътре и навън по координиран начин, за да спазим принципите на Европейския съюз. В противен случай ще а, оставим полето на онези, които действат в разрез с човешките права трябва да водим единна политика за сигурност единна външна политика. Това трябва да бъде прокарано в съвета. Нямаме нужда от повече стени, имаме нужда от солидарност. Благодаря, казва председателят. Има въпрос с синя карта от господин и госпожа Вайка. Колегица, ми два се окварява прецей за... Уважаемо, <clears throat> уважаеми колега. Говорим непрекъснато за международните проблеми. Много хора се, се питат защо бягат хората. Ясно е, че те бягат от война, от насилие, особено когато става дума за Сирия. Но назрял е моментът, когато Европа трябва да поеме отговорността за мира. Европа трябва да е по-ефективна при мироопазващи операции. Трябва да дадем шанс на мира. Uh, е, уважаеми колега, прав сте, така е. За това аз и попитах, за това и казах, че Европейския съвет трябва да престане да бойкотира общата и външна политика и политика на сигурност. Трябват ни те, те ни трябват, трябва да е, действаме стратегически, само заедно може да облегчим ситуацията в Сирия, за да подкрепим хората, които се борят на място. Пешмергите в Северен Ирак, ние не им помогнахме. Или съвсем отчасти, некоординирано, некоординирани бяхме в нашите усилия. Така че трябва да признаем, не се справихме с основните причини за това хората да бягат от Еритрея и от други страни. Уважаеми колеги, искам да ви напомня, че ще има и гласуване скоро. След този дебат има още един дебат, така че моля, спазвайте времето за изказване. Господин Мавриди за една минута. Истико проблема, кире Проедре, идея протистос. Хуманитарният проблем се състои в това, че трябва преди всичко да опазим човешкия живот трябва да осигурим защита на а, групите от населението, които страдат най-много. В същото време трябва да предприемем действия срещу ислямска държава. Не сме ли задължени като европейци да приемем всички бежанци и не е ли това възможно само ако предприемем действия срещу ислямска държава? А, има и други приоритети. Господин Ердоан посети Брюксел и да се справи с политическите си конкуренти преди всичко. А, ние го приемаме въпреки действията на Турция в Кипър. Той се опитва да намери място в Брюксел и сме готови да одобрим бомбардировките му над кюрдите. Имам и друг въпрос. Европейците не трябва да защитават само интересите, а и а, своите ценности. Благодаря, господин Пикола, за една минута. Рекли сте како Европска уния има 29 членица. Простор 29 членица не е имагинаран, jer га чине незапослени и обестаправлени европляни. Данас тим несретним скупинама слободно можемо... Днеска обаче, за съжаление, това са групи, към които се присъединяват бежанците. Сега вече може би нямаме локална или регионална криза, а по-скоро една потенциална крила, криза. Европейския съюз обаче е дълбоко разделен и това води до много голям натиск и ще покаже показва още веднъж, че европейските институции функционират добре в обикновени условия, но не когато има спешни условия. Ми, обаче днес вместо солидарност има политически е, турмост, има и е, огради и бодлива И това ни води до въпроса какъв вид общество градиме и какъв сигнал изпращаме на останалия свят. Благодаря. Господин Пикула, има към вас синя карта. Не, господин Иглесиас. Две минути. Gracias, señor presidente. Se me Вие, може би, ви трябваше по-рано да... Господин Иглесиас, благодаря. Това, което чувам, тероризъм, бежанци, заплаха за демокрацията, всичко това се обърква, смесва се. Това не е правилно. Когато говорим <clears throat> за това объркване, не бива да забравяме, че говорим за хора тук. Това, което се казва е лицемерно. Тези конфликти бяха подкрепени от Европа дълги години. Дълги години Европа строи стени. Никой не премахва дъблинския регламент. Ако това беше, ако се спазваха законите, нямаше да има мъртви деца по, по нашите крайбрежия. Господин Иглезиас има въпрос към вас. Приемате ли, приемате ли синята карта? от господин Лебратон. Прего. Euh, Приемате ли въпроса ми? Благодаря. Скъпи колега, аз се очудвам, че вие наричате буклуци някои ваши колеги тук. В крайна сметка темата е прекалено важна, за да се обиждаме един друг. Не може да отричате, че става дума за масивна иммиграция, която има огромни размери и че в крайна сметка не става дума за расизъм или ксенофобия, ако ние се тревожим от това. Така че много ви моля, вместо обиди не смятате ли, че държавите членки имат причини да се тревожат и че се опитват да ограничат миграционните потоци и смятам, че Европейския съюз трябва по някакъв начин да спре миграционните потоци, като помож, помогне на страните по происход, а не като отвори вратата като госпожа Меркел. tuvieron la mala... Вие сте европеец. Вашите... Вашите прадеди може би са напуснали своите земи, но когато отправям критика, когато говоря за това, говоря за външната политика, смятам, че е егоизъм, когато хора страдат а ние не им помагаме. Това е всичко друго, но не демотик. Председателят, преди да дам думата <clears throat> на председателя на комисията и представителя на съвета, е, преминаваме към спонтанните изказвания. Има много желаещи, които искат да се изкажат, но за съжаление не мога да дам думата на всички. Ще дам само думата на по един представител от политическа група. Господин Боговеч. Ни потребно да превзаме отговорност и кривда за... Колеги, Европа не трябва да поема отговорност за цялата миграционна криза. Европа не създаде тази криза, а е цял част от решението. Има различия в държавите членки, но тези различия трябва да бъдат уважавани, те трябва и да бъдат обсъдени тук, в тази зала. Това, разбира се, кризата за започна от е, свалянето на режимите в много от тези страни, където диктатори бяха свалени, които потъпкваха човешките права. Но всъщност единственият път към мира е да възвърнем демокрацията в тези страни. Да, миграционната криза ще продължи, има демографски економически бум в Африка и също времено е необходимо едно глобално решение. Благодаря ви. Следващия. Subito dopo la decisione del Consiglio europeo del 23. Госпожа Дуфрида, Непосредствено след решението на Европейския съвет от 23 септември, много отлагано предложение, се питам как да обясним на европейските народи, кой вярва в европейските ценности, ако заключенията на съвета са такива. Съветът винаги е, се изказва с мнозинство по аналогичен начин и смятаме, че решението на съда може да бъде само една първа стъпка. Имаме нужда от нова миграционна политика с конкретни решителни стъпки, които да отговарят на невъзвратимите географски и геополитически дадености трябва да помогнем на беженците, които се намират в Европейския съюз и да преодолеем съпротивата в някои държави членки. Те трябва да направят решенията ни още по-твърди. Господин Юнкер спомена този проблем в своята реч за състоянието на Съюза. Следващият урат. Благодаря. Европа трябва да поеме своята отговорност. Имаме над 200 000 бежанци, които преминават през Гърция. Трябва да помислим обаче да се справим с проблемите в Турция. Не би трябвало Турция да, да получава разрешение да използва бежанците като политически инструмент и беженците трябва да бъдат разделени, разпределени и по държавите членки и да има квоти базирани на площ и част от БВП. Трябва да укрепим външните си граници и трябва да признаем, че границите на Гърция, е, опазването на тяхните граници е суверенно право на държавата. следващият оратор. Стар соло по los pasillos de la ONU. Господин Туск, господин председател, вие се грижите за ОНЕ, говорите за Европейския съюз. Аз искам да кажа, че се срамуваме, а, че по пътя към а, Европа, към сигурни държави, загиват деца и възрастни хора. Правим грешка след грешка. Не парламента, не Европейската комисия, Става въпрос за това, че се нуждаем от глобален план и тук се обръщам към господин Туск. Смятам, че не се справихте с съвета. Говорихме за солидарност, за отговорност, за етика. Винаги се изтъкват тези въпроси, за да се оправдае някоя огромна грешка. Всъщност солидарността в Европейския съюз не ви интересува действително ефективността, за съжаление също. Така изглеждат нещата. Благодаря, господин Хризохонос, за една минута. Благодаря, господин председател. За стотен път в този пленум говорим за проблематиката около беженците. Фактът, че хората се превръщат в беженци не е природно явление като дъжда или слънцето, а е резултат от войни Сирийската война продължава повече от 4 години и отговорност носят и европейските държави, е, държави членки на Европейския съюз, както и САЩ. Не може просто да се а, е, отрича фактът, че е, Европейския съюз и САЩ се опитват да наложат волята си на остатъка от света сирийската опозиция бива подкрепена и опитът да се събори Асад се оказа неуспешен. Не можем да решим проблема без Асад и трябва да се справим и с ислямска държава. Госпожа Луначек. Благодаря, уважаеми дами и господа. Наистина, това беше добро решение на 22 септември, че съветът реши да разпредели беженци във всички държави членки. Е, това са между институционални решения и това е знак на солидарност. Но сега тези решения трябва да се приложат на практика. Е, хората трябва да помогнат на хората, които бягат от бомбите, от ислямска държава. Меркел каза, ние ще се справим. В този смисъл трябва да премахнем Дъблин, трябва да създадем възможност за легална миграция, а не трябва да правим затвори, от които да изпращаме хората обратно. Гизи, парк, журналистите, кюрдите, вие, господин Тус, говорихте за всичко това, но какво ни трябва? Трябва ни от вас една политика на добросъседство, една политика, а, която да се противопостави на популистските тежнения. Благодаря, госпожа, господин Вимбергер. Това е Я vet inte, jag är väldigt eh, chockad. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Шокирана съм. Сякаш се движим в а, затворен мехур, в който никой не разбира за какво говорим. А, говорим за солидарност, за Световната програма за продоволствие. Това е нещото, от което хората действително се нуждаят. Може да се изчисли какво е необходимо трябва средствата да попаднат при нуждаещите си и тогава нямаше да идва толкова много беженци. В родината ми Швеция се говори много за интеграция. Трудно е да се справим. Искаме да интегрираме всички, които идват при нас, но това е продължителен процес и всъщност никога не е приключвал оптимално. И в миналото сме имали проблеми с хора, които не подлежат на интеграция. Нямаме за тях жилище, нито работа. Как бихме могли да изградим нови беженски лагери, какво да правим с другите беженци? Господин Бальцо, последен оратор. Благодаря, господин председател. Господин Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, се очудва, че наш, че вътрешните министри не постигнаха единодушие. Да, защото някои правителства се занимават с, с мнението на своите граждани. Франция нападна Унгария, но в крайна сметка повечето от е, унгарските граждани са съгласни с изграждането на е, оградата. Господин Туск е, вие искате да защитите репутацията на европейците. Европейците са най-гостоприемните в света, но най-важното е да се защити демокрацията. А в такъв момент се оказа, че ние не сме, ние просто не можем е, да защитим. Ако направиме референдум в Европа, ще видите какво искат гражданите. Сега господин Юнкер от името на комисията господин председател, скъпи колеги, да, вярно е, че Европа не може да приеме цялата мизерия на света, но Европа също така трябва, цяла Европа трябва да се погрижи за най-нуждаещите се. Ние не можем да бъдем е, безразлични, да бъдем е, недействащи, да бъдем е, отсъстващи, когато трудни и страшни неща се случват е, в света. Разбира се, че ние не трябва да забравяме корените, източниците на проблемите и някои го правят, бих искал да благодаря на тези държави членки, които не намалиха средствата към, за развитие към Международната програма за изхранване. Бих искал да благодаря на всички тези, но да, да критикувам онези държави членки, които намалиха своя принос в хуманитарната помощ като цяло. Бих искал да критикувам онези, които, е, които вече не, не е, пращат средства на Международната програма за изхранване, която се управлява от ООН, на всички онези, които намалиха своите средства за Върховния комисарят е, на бежанците. Така че но ако говориме за източници, нека говориме и за онези, които подхраниха огнищата на напрежение и които доведаха до тази криза. От друга страна, ние трябва да бъдем горди, че тези, които са нещастни, се отправят към Европа. Значи Европа в техните очи е мястото, където е по-добро за живеене, по-приятно за живеене, защо не отиват в Русия, защо не отиват в Китай, защо не се насочват към Съединените щати, защо не се насочват към страните от Персийския залив. Трябва ли да се извиняваме, че в очите на останалите хора на планетата ние сме мястото, където е приятно да се живее? Да, ни трябва. Но същевременно трябва и да управляваме миграционните потоци, които са много мощни. И го правим. Смятам, че добрият, правилният отговор на миграционната криза не е в строежа на стени и огради, защото бежанците са нещасти. Те винаги ще намерят начин да проникнат на територията на Европа. Винаги. Така че е, строежът на стени в никакъв случай няма да реши проблема. Но онези, които строят е, стени, би трябвало да се, да се вслушват в а, а, изказаемостта, изказа, който върви заедно с а, техните градителски а, стремежи. Защото думите говорят понякога повече и от делата. Защо, защо казваме, че бежанците са ми, е, економически мигранти? Откъде знаете? Има тези, които бягат от насилие, от преследване. Така че нека да не смесваме нещата. Да, разбира се. Има си а, економически бежанци, а вие нямаше ли да бъдете такъв, ако живеехте при условията, при които те условят? Да, вярно, че те нямат в момента правото да останат в Европа, но нека да не говориме за тези нещастни хора, като че ли става дума за варвари и за а, нашественици. Това са нещастни хора. Казах, че строежа на страни на стени не е правилният отговор и решение. Но бих искала и да попитам и следното. Защо, защо някои смятат, че могат да строят огради, които да делят държавите членки? Защо между държавите членки е, строителството на, на стени вече не е препятствие и не очудва никой. Възможно ли е през 2015 година някои правителства да, да изграждат стени вътре в Европа? Какво означава това? Това е края на Европа, това е края на Европейския съюз. Така че трябва без е, съмнение, без е, никакво, без да се замислиме, да критикуваме онези, които е, извършват подобни архитектурни творчества. Вие критикувахте Европейския съюз, защото той не реагира достатъчно бързо. Да, е, съвета бе свикан на 23 септември, а на 15 октомври парламента ще гласува. Никога, и знам за какво говоря, знам никога не е взимано решение толкова бързо, в Европейският съюз. И мисля, че и комисията, и парламента могат да се гордеят с това. Ако винаги сме толкова бързо реагиращи, Европа наистина ще върви напред. Критикувате държавите членки, да. Но също но назовавате Европейския съюз. Не казвайте Европа, Европа, Европа, Европейския съюз или, или Юнкер. Да, кажете държавите членки или еди коя си държава членка не е в състояние да вземе решение. Не критикувайте Европа, критикувайте отделните държави членки, които просто пречат на другите да действат. Не можем си да слагаме всички под един знаменател. Аз крайна сметка с очите си го виждам. Че по време на... Аз знам, че по време на, зас... на заседанията на съвета някои пречат на другите да действат достатъчно бързо, но не критикувайте председателя на съвета, който прави всичко възможно, за да ускориме темпото. Критикувайте онези, които го забавят. Нека да се върнем и към нещо важно. Аз лично смятам, че религиозния или философския аспект аспекта и имат значение, което не, не, не, не, не, не е необходимо. Не Европа иска иска а, да няма подобна развитие на подобна култура и на такава култура. Не, Европа е, е мястото на толерантност толерантност, да бъдем нетолерантни към толерантността не може. Всъщност, кой дава право е, да ни обвинявате, че сме си пили вчера кафето с е, господин Ердоган. Напротив, ние много работихме, ние се опитахме да решим проблема с беженците е, с Турция. И то не, това е важно не само за Гърция, за цяла Европа, но говорихме Говорихме и по други въпроси. Не е вярно, че просто е, си разменахме любезности с господин Ердоган. Аз смятам, обаче, че наистина Турция е една сигурна страна по происход. Е, колегите, които не смятат, че това е така, трябва да си помислят какво би било, ако Турция не е в списъка на сигурните страни. Тогава какво ще се случи? Тогава би трябвало да се прекратят преговорите с Турция за присъединяване. Но докато зависим от турската помощ, докато Турция си сътрудничи с Европейския съюз, няма нужда от прекъсване на преговорите и до тогава Турция ще е в списъка на сигурните страни. Не смятайте наистина, че си разменяхме вчера само любезности. Истината е, че в Турция има 2,2 милиона бежанци. Е, не може да си мислим, че това не е голямо усилие. Ние искахме 160 хиляди бежанци да се разпределят в Европа а, говорим за 2,2 милиона бежанци в Турция. Да не говорим за Либан и за Йордания, където бежанците, броят на бежанците е още по-голям. Така че би било хубаво да сме малко скромни понякога. В началото сме на един дълъг и сложен процес, трябва ни една система за преразпределение на бежанците и за това ни трябват легални пътища за миграция. Аз съм от една малка страна, Люксембург, ако не знаете. Аз съм расъл с млади италианци, с португалци. Люксембург е една от най-богатите страни в Европейския съюз. Без португалците и без италианците тази малка страна нямаше да стане това, което стана. <clears throat> така че иммиграцията носи със себе си или след себе си богатство. А сега господин Тоск има думата. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Благодаря, господин председател. Най-напред, е, Жан-Клод, благодаря за подкрепата. Но ние сме тук в парламента, за да чуваме и критика. Аз, това е нашата работа. Аз не смятам, че само ще бъдем аплодирани. Е, трудно е човек да е политик. Така е. Така че всичко трябва да е ясно в този контекст. Благодаря за хубавата дискусия. След тази дискусия ние знаем, ние разбираме, че този въпрос все още разделя европейците. И аз разбирам защо разделя и държавите членки, разделя и депутатите в Европейския парламент. В същото време смятам, че днес е настъпил шансът да се споразумеем около един общ подход. Един общ подход, който е по-голям, по-добър от този, който имахме преди няколко седмици. Не, нямам иллюзии, че нещата ще са лесни. Най-напред, защото мащабът на проблема е огромен. than ever before and this is why it is so full of emotions. Освен това, проблемът генерира и много емоции, то не само тук в Европейския парламент. Искам да подчертая – че ситуацията е уникална. Именно поради огромния мащаб. Няма лесни решения. Днес говорим за около 70 милиона разселени хора в света, в Африка, в Евразия, в Европа. 70 милиона. we have uh, when it comes for example to afghans Афганистанците са само 3 милиона. 3 милиона, които са се отправили към други страни, към Пакистан, Иран, Ирак, Турция. Някои са вече в Европа. Това са 3 милиона хора на път. Може би не за всички тях – но за мнозинството от тях Европа може би ще е крайната дестинация. Има около 8 милиона разселени хора в Силия, Сирия, т.е. вътрешно разселени лица. 3 милиона сирийци в Йордан, Турция и Ирак. стотици хиляди потенциални бежанци от други страни. За това няма лесни решения в този случай. Затова някои от нас в Европа са толкова нервни, толкова се страхуват. И аз разбирам тези страхове, защото ситуацията е много нова. Феноменът като такъв не е нов. Но мащабът, това преселение на народите е нещо ново. И някои държави членки нямат опит с този вид проблем. Затова смятам, че дебатът е толкова емоционален. Но не мога да се съглася с схващането, че мнозинството от бежанците са социални мигранти. не е възможно да се направи разлика между пешанец и мигрант. Защото всички тези хора бягат от войни, бедност, глад. Нещата са смесени от Афганистан, от Сирия, от други страни. Хората бягат. И за това смятам, че това е още един аргумент за сложността на ситуацията. Ние трябва да ги третираме като потенциални беженци, беженци, които ще искат убежище в Европа. Моят следващ аргумент е, че новият конфликт в Сирия, войната в Сирия – може да премине в глобален конфликт, тъй като глобални сили участват в него. Нямам съмнение, че настоящата ситуация е много лоша и може да провокира нов поток от бежанци от Сирия. Както изпоменах във ведителните си слова, очакват се около 3 милиона нови беженци от Сирия. От Алепо и от съседните му области. На следващо място. Ситуацията е много сложна, защото нямаме нямаме партньори, с които да работим спокойно. Трябва да си сътрудничим с Турция, например. Аз разбирам защо имаше критика срещу Турция и защо много от колегите са скептични. Но ако искаме да се справим с проблема, Турция е неизбежен партньор. Да е ключов партньор. Независимо дали искаме да получаваме Турция или не, ние имаме нужда от Турция, за да се справим с беженския проблем. Е, това е драматична дилема, пред която сме изправени, но трябва да вземем ясно решение. И решението на нашите институции е да рискуваме сътрудничество с Турция. Нямаме друг избор. Но има и по-сложни партньори, от по-трудни партньори от Турция. А, всъщност, когато говорим за, нашето, за, нашите, за страните от, от нашето съседство, на изток от нас, Турция е една от най-лесните за сътрудничество страни. Сигурен съм, че Следващият съвет ще посвети много време на този въпрос. И смятам, че дискусията в парламента бе вдъхновение за някои лидери и за някои държави членки. Смятам, че разбирате какво искам да кажа. Имаше въпроси от полски, полския колега Олбрехт, какво може да направим заедно е, като държави членки и какво може да направим по-отделно като държави членки. Едно нещо е ясно. Нито една държава членка може сама да приеме и да подкрепи всички беженци, които идват. Затова ни трябва система за преразпределение на бежанците. В същото време няма държава членка на нашите външни граници може да се справи с вълната бежанци. Този натиск, който преживяваме в момента. И това са все въпроси, които изискват общ подход. Не би трябвало да се сочим взаимно с пръст да се обвиняваме. По-скоро трябва да мислим за общ европейски отговор в защита на външните ни граници. Тази огромна тежест, тази огромна отговорност надхвърля е, капацитетите на отделните държави членки. Това е революционно мислене, с което трябва да, да свикнем. Европа трябва да поеме отговорност за защита на външните си граници. Трябва да се справим с въпроса за беженските лагери и за хотспотовете. Когато Европа се опитва извън своите граници да създаде беженски центрове. Трябва да кажа, това е много важно, защото това е и общо решение на европейските институции. Благодаря, господин Туск. Благодаря, председател Йонкер. Благодаря за вашия ангажимент към този труден въпрос. Закривам.